Good morning, dear colleagues. Let's start our work. Прутро, колеги, нека започнем нашата работа. Първата точка от дневния ред е промяна на дневния ред. А, имаме и една молба за промяна в дневния ред и за гласуването, но ако не възразявате, ще го направим след това. Господин Томе, разбирам, че трябва да гласуваме отно да гласуваме точката за изваждане на храни и фуражи от списъка. Става, става дума за храните и фуражите от а, Япония. Ако не гласуваме днес, не можем да го обсъждаме в а, пленарна зала, а, а в крайна сметка става дума за много важен проблем над няколко стотици хиляди тона реак... вода, която е радиоактивни, трябва да бъде изхвърлена в е, Тихи океан. Така че мисля, че наистина днеска трябва да гласуваме, защото инак ще станем смешни в очите на нашите съграждани. Нека да не обсъждаме въпроса. За това и гласуването беше включено в нашия дневен ред, за да излеземе с позиция пред съвета. Но имаме и искане за гласуване. Аз съм съгласна, но моята политическа група настоява. Знаете, че съвета ще заседава на 23 септември, така че ние просто се лишаваме от една много важна възможност. Възможно, Социалистите и демократите също възразяват срещу отлагането на гласуване по същите причини. Както вече казах, ще гласуваме преди да започне гласуването. А, искам също така да ви припомня, че ще има се семинар за автоимунните болести, който ще се състои на 26 септември. Също така в, има и промяна в състава на нашия секретариат. Госпожа Тихяна Буйотович ще ни напусне на 15 септември. Тя тук ли е? Благодаря за работата, която свършихте за нас и ви желая всичко най-добро в новото ви качество. Днес разполагаме с превод на 20 езика. и с препоръките на координаторите ви бяха предоставени по електронен път. Ако нямате възражение, можем да считаме, че са прияти. Господин Томас. Търмес. Е, приехме дневния ред, така ли? Да. Но преди да гласуваме, ще ще гласуваме дали да промениме реда и списъка на гласуване. Защото разбирам, че е, мнозинството възразява на промяната. Или поне мнозинството, което присъства в е, залата. Така че първо ще обсъдиме темата, след това ще решим дали да гласуваме. Ние от Направ, направихме своите възражения. Не виждам тук друго мнозинство. Дневният ред беше прият. Не, имаме отделен дневен ред за гласуване. Аз лично мисля, че мога да го направя. Реших как да процедираме, т.е това ще бъде първата точка от е, гласуването. И така, нека преминеме към обсъждане на точката. Разполагате също така с протоколите от предишните заседания. Ако няма възражения до края на деня, а сега преминаваме към възражението относно храните и фуражите от или пакетирани в, в Япония следствие по след, а, ядрената авария в Фукушима. Госпожа Риваси или господин Търмс. Благодаря. Мисля, че става дума за един много важен проблем за европейските граждани, за здравеопазването като цяло след Фукушима. Наложихме проверки на храните и фуражите, внесени от Япония и за, за наше очудване, когато преди лятната вакансия, когато господин Юнкер и съответният комисар обсъждаха търговските отношения с Япония. Те обявиха, че Европа ще отмени проверките и тестовете, които се извършваха в Европа. Това беше през юли и като, и като че ли съвсем а, така случайно, три седмици по-късно, японското правителство и ръководството на ядрената централа обяви, че ще изхвърли в океана тонове замърсена вода от ядрените реактори. Цялата тази вода ще бъде изхвърлена в водата с, с разрешение на правителството. Съответно, тази заразена вода се изхвърля в Тихо, Тихият океан, в региони, където се извършва риболов и, и съответни рибни продукти, които след това се разпространяват в целия свят, ще бъдат заразени. Аз мисля, че ние като членове на парламента трябва да изискваме вземането на намерки. Аз мисля, че съвсем не е момента да се отслабват проверките точно сега, защото точно сега и в следващите седмици, месеци и години опасността от заразяване, от контаминация ще е още по-голяма. Така за това настоявам да гласуваме днес в името на защитата на нашите граждани, госпожа Мокс. След изказването на нашия колега от Зелените, подкрепяме искането резолюцията да бъде приета. С тази резолюция изискваме от комисията да преразгледа състоянието на нещата. Нашо задължение е да подсигуриме защото храните и фуража, които се пускат на нашите пазари, да бъдат безопасни. И по-специално нези, които се внасят от Япония. Знаеме какво е състоянието с радиоактивните рискове и много е възможно някои продукти да са замърсени, заразени. Необходимо е да подсигуриме защита на нашите граждани. Ние се сме така разтревожени от съставките, които могат да бъдат открити в някои рибни продукти, включително и други продукти, които, от които се произвеждат детски храни. Бихме искали да бъдем сигурни, че риб, рибните продукти, внесени от Япония, не са заразени или Важно е да осигуриме безопасност на храните и нашите граждани трябва да бъдат сигурни в състава на продуктите, които купуват. Така че смятаме, че трябва комисията да преразгледа да, своето решение. Трябва да разполагаме с повече данни, с повече информация. Не трябва да бъдат променени процедурите, защото е, може утре нашите деца да е, трябва да консумират е, радиоактивни храни. Така че ние трябва да гласуваме. Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям казаното от колегите, но Клод Тюрмес от, от името на Мишел Ривази обясни какво ще стане с заразената радиоактивна вода, с която са охлаждани е, ядрените реактори в Тихи океан. Не знаем какви ще бъдат последиците, можем само да предположиме. Но това е още една причина за излизане с подобно възражение по повод решението на комисията, която има която предлага да намали или просто да премахне проверките на храни, внесени от Япония. Това въжи и за всякакви рибни продукти, както каза господин Шалтемозе, но също така и ориза, от който се произвеждат е, млека на, и храни за бебета или деца така че ние не можем да ам, разбереме какви, каква е обосновката на решението на комисията. Е, комисията твърди, че разполага с е, стотици хиляди данни, предоставени от японското правителство, но същевременно отказва да даде публичност на тези данни и информации. В е, приложение 2 на регламента фигурира цял списък на храни. Някои от тях отпаднаха, бяха заличени, други бяха добавени без никаква обосновка. Така че не мога да разбера защо защо международните агенции нямат, няма да имат вече право да е, дават информация посредством системата за бързо предупреждение за храни и фуражи. Просто нямаме отговор на този въпрос. Така че предвид липса на допълнителни аргументи, ние настояваме правилата да бъдат прилагани и нашите агенции да е, публично да предоставят информация за направените съответни проверки. Не искаме да създаваме паника, но същевременно настояваме за прозрачност, а тук прозрачност няма. Ние смятаме, че има риск е, да спаднат нашите норми и това ще се отрази на здравеопазването в Европа. В крайна сметка, мисля, че даваме хляб в е, ръцете на всички противници на свободният обмен. Разбира се, споразумението между Европейския съюз и Япония трябва да бъде финализирано до края на е, годината, но ако продължиме по този начин, всъщност ще е, налееме вода в мелницата на опонентите на това споразумение. Така че ние възразяваме срещу измененията в този регламент за приложение. Благодаря. Госпожа Бойла не няма. Господин Павичи. Грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Мога да се присъединя към казаното от колегата Рис. Говорим тук за висок риск, за вещества и субстанции, които са заразени, дори и ниски количества, дори малки количества, представляват висок риск за здравето на хората и на децата най-вече. Има данни, че дори минимални количества могат да имат много лошо въздействие върху здравето на хората. 50 бакарел на килограм а, трябва да бъдат запазени праговете. Не сме съгласни с тези стойности, които са посочени. Те не са обективни. Ние не сме доволни от а, не сме доволни от а, това, което е посочено в документа. Необходимо е да има проверки тук в Европа, когато тези стоки се внасят на наша територия. Правилата са едно, но а, корупцията и търговските интереси са нещо друго и трябва да има достатъчна степен на защита срещу съществуващите рискове. Ако има системни проверки, а, за тези активни вещества може на време да се открие тяхното наличие в продуктите. Само 6 години са изминали от инцидента в Фукушима. няма как да станат нещата без проверки. Благодаря госпожа Пити Кайнен. Не е тук. Преминаваме към другите. Господин Лиза. Благодаря, госпожо председател. Темата е много важна. Ние не искаме здравето на гражданите да бъде излагано на карта. Клод, не ме прекъсвай, ако обичаш. Аз същото оставих да се изкажеш. петък разбрахме, че има такова възражение. Днес ще се, обсъд, се обсъжда въпроса и 20 минути след това трябва да гласуваме и всичко да бъде гласувано отново в пленарна зала следващата седмица. Тази процедура не ни се нрави. Такъв въпрос трябва да бъде обсъден по-сериозно. Разбирам колегите, които казват, че комисията ще вземе решение през септември в рамките на постоянния комитет, но не можем тук да прилагаме бързата процедура. Тук ни е необходимо повече време. Дали наистина е толкова наложително да се гласува през септември? Не може ли да се Отправя искане към комисията да се гласува през октомври. Така ще спечелим повече време и а, ще изглеждаме по-сериозно настроени, ако отделим повече време за обсъждане на тази тема. Въпрос имам към Европейската комисия. Вярно ли е това, което казаха колегите господин Турмес, че има голям риск? а, свързан с а, хранителни продукти внасяни от Япония. Ние имаме предложение, което стъпва на една система, която се прилага от години. Трябва да се види а, какви проверки ще се прилагат. И само ако за дълъг период от време няма превишаване на стойностите, тогава да се намалят проверките. Ако правилно съм разбрал нещата, тук не става въпрос за предложението на комисията, което да бъде прието и искане, в което се посочва, че трябва да има намаляване на проверките там, където през последните години не е имало превишаване на стоеностите. През последните дни този въпрос тиражира е в публичното пространство и се надяваме, че ще бъде отговорен на него, за да знаем как да процедираме напред. Благодаря ви, господин Ек. Благодаря, госпожо председател. От името на ГУЕ и ам, Левицата ще кажа, че се присъединявам към колегите, от другите политически групи, с изключение на колегата от ЕНП. Сигурността и безопасността на нашите граждани трябва да има е, най-висок приоритет е, за нас. Трябва да се прилага принципа на е, превенцията. Госпожа Шал Демоза каза, че е необходимо да се извършват проверки в Европа и не може да се доверяваме сляпо на други държави. Затова и аз препоръчвам днес да гласуваме тази проекто резолюция и това ще е правилно и ще е а, за доброто на потребителите и така ще осигурим по-висока степен на безопасност за тези хранителни продукти, които консумираме всеки ден. Благодаря ви, госпожа Дали. You, Благодаря, госпожо председател. Всички Бихме искали да имаме повече време и ние, социалистите и демократите, искаме да имаме повече време, за да обсъдим по-обстойно този въпрос. Но ние сме конфронтирани с тази тема е, и трябва да видим за какво става въпрос. Темата е от спешен характер. Времето е срещу нас. Много е важно тази комисия и след това и Европейския парламент като цяло да изпрати много силно политическо послание, да изложи своята позиция по този важен и спешен въпрос. Постоянният комитет ще вземе решение някъде на 23 септември и комисията и парламента не могат да мълчат по такъв важен въпрос въпрос, който засяга здравето на нашите граждани, както и безопасността на хранителните продукти. За това ние трябва да изложим своята позиция. Ако постоянният комитет ще вземе решение някъде към 23 септември, е много важно за тази комисия да изложи своята позиция, да изпрати силен политически сигнал. Благодаря ви. Е. От името на комисията Госпожа Джули Хер. Yes. Благодаря. Добро утро. Тези, които казаха, че мерките, които са взети след инцидента в Фукушима, бяха важни, за да гарантират общественото здраве и да гарантират, че хранителните продукти, внасени от Япония, са безопасни. През март 2011 комисията предприе рестриктивни мерки, свързани с вноса на храни и фуражи от Япония. Предвид риска от замърсяване на храните. Няма доказателства в момента, нито пък някаква прозрачност в тази насока. Японските власти провеждат много обстойни проверки, свързани с радиоактивността в земеделските продукти. По-късно ще ви дам по-подробни данни. Отделните аналитични резултати за наличността на радиоактивност следствие на обстойните проверки са публично оповестени. Много редовно се усъвременяват данните от японските органи. Имаше предишен въпрос от парламента, по който ние отговорихме, ви дадохме линк към а, тази страница на японските органи, която е налична и на английски. Там са посочени всички анализи, които се извършват в Япония и резултати се актуализират на всеки две седмици. Има доста данни, които са налични и прозрачни. Компетентните органи на европейските държави членки извършват проверки за наличност на радиоактивност в хранителните продукти, внасени от Япония. От юни 2011 година не е установено да не, е, не са установени случаи на неспазване на стандартите, свързани с извършването на проверки за налична на радиоактивност в хранителните продукти, внасяни от Япония. Това е нещо много важно. Що се отнася до опазването на общественото здраве, и какви са нивата, които са допустими, нивата на радиоактивност, които са допустими. Трябва да се посочи, че максималните нива, които се прилагат в Япония и които ние сме възприели по тази конкретна мярка, са, са приложими в Европейския съюз за внос на хранителни продукти фуражи от Япония. Искам да подчертая, че тези нива са много по-стрикни от максималните нива, установени в регламент 733 от 2008 година за продукти от региони, засегнати от инцидента в Чернопил, например, или нива, които са по-низки от максималните допустими нива, посочени в регламент 2016-52, като тези стандарти се прилагат в случай на радиоактивна заплаха в Европейския съюз. Ще ви дам някои данни. Нивата приложими за храни, внесени от Япония, за детски храни 50 бакарела на килограм. Допустимите нива за храни от Чернобил 370 бакарела. Това е доста голяма разлика, по-голяма от 7 пъти. Тук в Европа говорим за допустими нива а, в размер на 400 бакарел в случаи на радиоактивна заплаха. Виждате, че нивата тук са още ви, по-високи. Ще ви дам друг пример за нивата в Япония, за други хранителни продукти. 100 за Япония, 600 е, е за Чернобил, 6 пъти повече и допустимите нива в случай на радиоактивна заплаха в Европейския съюз е 1250. Вижте, това е 12 пъти повече. Тези данни показват какви са нивата установени в Япония и тези заложени в регламента. И виждате, че продуктите, които се внасят от Япония, са много по-безопасни за гражданите, съгласно нивата установени там. Комисията прилага определени критерии възоснова на съществуващите регламенти. Реглам... Критериите са много стриктни и като цяло ги прилагаме, когато става дума за, хр... за стоки и продукти, които за които не е необходимо от японска страна да се извършват проверки. Относно публично оповестените данни, трябва да кажем, че ние ще предложим нива за храни и фуражи от определени префектори в Япония и само при условие, че а, има достатъчни аналитични резултати. С други думи, за тези стоки, за които ние предлагаме да има предварителни проверки, ще изискваме да има поне една година на е, продължение на която е установено съответствие с стандартите относно района на Фукушима. Прилагаме по-строг подход. Вместо една година изискваме две години за пълно съответствие. Е, десетки хиляди резултати които са получени в Япония, трябва да са в съответствие с нашия регламент. Това е изискването. Предложените промени, свързани към регламент 2016-6, 130 до 2000, 130 2000 аналитични резултати за всички продукти с изключение на говеждото 527 000 аналитични резултати има налични за говеждото месо. Относно безопасността на храните, това е безпредседентен размер на аналитични резултати, които са налични. Статистиката е много ясна и дава неопровержими доказателства. В писмения ни отговор на въпроса на Европейския парламент – 4859 от 2017 година. Там е посочена информация с информация относно това къде могат да бъдат намерени тези данни. Някои депутати поискаха да има обосновани, обосновани аргументи, свързани с промените. Това го направихме миналата седмица и подготвяме в момента отговора си. Кри... Критериите като цяло са свързани с период от една или две години за пълно съответствие. Искам да ви информирам, че предложеният регламент е публикуван на а, интернет сайта на комисията и се предвижда 4 седмици за консултации. До сега не сме получили никакви коментари и никакви предложения по този проекто регламент. Комисията продължава да, да наблюдава ситуацията на място, както и да ам, анализира аналитичните данни. Ако е имало някакви проблеми, то е, регламента за изпълнението трябва да бъде е, актуализиран, усъвременен без забавяне от юни 2011 не е имало резултати, които да не са били в съответствие с стандартите. Това не е установено от държавните органи на европейско ниво. Имаше въпроси, на които ще се спра. Поддържаме връзка с японските ни партньори, що се отнася до по-точка хаш в възражението. Там се говори за искане от ТЕПКОМ да поиска разрешение да изпусне радиоактивни води в океана. Японските ни партньори ни информираха, че няма такова искане, което да е получено от японските органи. И дори ако има такова, изпускането на радиоактивни води в океана няма как да е въпрос, който ще бъде разрешен от японските власти не е опция, която ще бъде одобрена. Е, постоянния комитет е, ще вземе решение през септември. Работната програма на постоянния комитет все още не е обявен. Мога да потвърдя и да уверя ам, почитаемите депутати, че ще има достатъчно време да обмислят този въпрос – през септември въпросът ще бъде обсъден в постоянния комитет, а няма да бъде проведено гласуване до октомври. И това ще, няма да стане до октомври. Преди да приключа, ще кажа, че регламента за Фукушима търпи изменения. Регламента беше прият през 2011. Вече има 13 изменения на регламента съответствие с, постигнен, с съответствие спазване на принципите на висока защита на, здравеопаз... на здравето на гражданите. Много стриктни са критериите. Оказва се, че тази мярка е много успешна и а, предоставя много висока степен на защита на общественото здраве. Прилагането на а, стрикните критерии се следи изцяло, анализират се и а, данните. Регламента продължа, продължава да осигурява висока степен на защита на общественото здраве. Комисията няма да превиши а, своите правомощия съгласно регламент 178 от 2002 година. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Гърлинг. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че и съжалявам, че не можах да взема думата преди комисията. Няколко въпроса ще поставя с общ характер. Като възражение. Според мен е много важно ние, като членове на тази комисия, да бъдем изцяло наясно с е, предпоставките за възражението и причините, поради които е, го правим. Защото аз бях шокирана. То е свързано с е, много подвеждащи факти и подвеждаща информация. Казва се, че трябва да се противопоставим на проекта на комисията, защото сега няма да има контрол. Обаче положението, както комисията казва, е такова от януари 2016 година. Тоест не става дума за нещо, с което се сблъскваме сега изведнъж. Искаме да има тестове, но изискването за тестовете от януари 2016 година вече е, е по-охлабено. Тук имам 7 или 8 различни елемента, спрямо които ми се струва, че възражението просто не е достоверно. Ясно е от това, което казват а, е, другите членове, че те реагират а, е, повече емоционално, отколкото на основата на обективни факти. Но ще се спра от тези 7-8 елемента, само на един. Много се говори за прозрачност и за липсата на достъп до информация. Например, незабавно да се оповести публично анализът, на който се основава проектът на акт, както и информация за системите за контрол на японските органи другаде се казва, трудно е да се провери дали актът предлага достатъчна защита. Вижте, ако искате да направите справка, Уеб страниците са на лице. За две минути можете да направите тази справка. Нищо не е скрито. Не става дума за конспирация. Цялата информация е на лице. И освен това, възражението се пропуква. Има пукнатини на толкова много места, че няма смисъл да се прави. Както казах, мнозина членове на тази комисия, включително и аз, не са доволни от тази култура на альтернативни факти, изнасяне на альтернативни факти и не следва да допускаме такива в нашето възражение. Надявам се, че всички ще бъдете убедени, че възражението е изцяло ненужно, напълно необосновано и още един пореден пример за това, че нашата комисия вместо да защитава гражданите, създава страхове, създава подозрения, е, създава опасения да се купува вносни стоки, които са изцяло безопасни. Затова аз съм против възражението. Благодаря, госпожо Гарлинг. I just want to come back to the accusation of Mr. that... Господин Турмес, аз искам да се върна на твърдението на господин Лиза, че нямаме време. Съжалявам, господин Лиза. Господин Юнкер бе съвсем изричен през юли. Това е нашият пръв и последен опит и възможност да се занимаем с въпроса. Не само зелените, но и другите групи работят от юли месец, така че да ни обвините и да твърдите, че заради нас няма достатъчно време е погрешно, напълно погрешно. Надявам се, колегите са разбрали, че ако не гласуваме днес, губим демократичните си права да се чуе нашият глас в тази дискусия. Добре. Добре, с това приключваме дебата. Господин Лизе, по съдържанието ли искате да се изкажете или по процедурен въпрос? Добре. Само нещо да поясня. Вярвам на колегата Турмес и на останите колеги, че от юли работят по този въпрос, но въпреки всичко много краткосрочно беше включена темата в дневния ни ред, доколкото знам миналия петък. Разчитам на добрата воля на колегите, апелирам към тях и казвам, че зачитам аргумента да може е, нашата комисия и парламента да изкаже своята позиция преди в постоянния комитет да бъде взето решение. Комисията се спря много обстойно на този въпрос. Нямаше как да проследим всичко, което беше казано. Ако сега отложим въпроса и а, гласуваме през октомври, пак ще сме на време. Това е едно много справедливо предложение и да можем тази тема да обсъдим още веднъж и в началото на октомври да гласуваме. Този сигнал ще е много по-силен и по-ясен, отколкото ако сега набързо вземем решение. Още веднъж да обсъдим въпроса, след това да пристъпим сериозно към гласуването и след това вече е, орган, който взима решение да пристъпи към своята процедура. Добре. Добре, смятам, че приключихме дискусията по този въпрос. Това е и първият въпрос в списък ми за гласуване в днешния дневен ред. Така че има официално искане от ЕНП за отлагане на гласуването върху възражението. Искам а, да ви помоля най-напред да гласуваме искането. Тоест, кой е за отлагане на днешното гласуване върху възражението? Моля да вдигнете ръка. Кой е против? Мисля, че се отхвърля искането, но нека проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Добре. Днес гласуваме по тази точка. Тя е и първата точка, включена в списъка ни за гласуване през днешния ден. Госпожо Шерберг. Госпожо председател, ам, да, ето, сега карта ми вече функционира, че преди това не. Uh, не можах да ви разбера, тъй като за съжаление не се чу превод в канала на английски язик. Ще повторя. Картата ми за гласуване не функционираше, но гласувах с политическата група на ЕНП. Okay, it will be registered. Добре, ще ви регистрираме така. И така, първо гласуване за днес. Готови ли сте всички, включително с карти за гласуване? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Следващото гласуване е за проекта на позиция във връзка с мерките за опазване на запасите в южната част на Тихия океан. Започваме с гласуване анблок. Изменение 4, 5, 9, 10, 11, 12, 20, 21. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Нека проверим. Не ми е ясно как гласуват социалистите. Изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нямаме е, окончателно гласуване по този въпрос. Преминаваме към следващи. План за е, дребните пелагични видове в Адриатическо море и рибните стопанства, които ги експлуатират. Изменение 20 и 21 заедно за, против, въздържали се. Нека проверим. Нека проверим как сме гласували по тези две изменения. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменения 22 и 23 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се. 27 и 28 за, против, въздържали се. Нека проверим. Предишното се отхвърля. 27 и 28 гласуваме сега. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 29 и 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 и 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се. Нека проверим как гласуваме по изменение 33. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 и 38 за, против,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 против, въздържали се, отхвърлят се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме ли 48? Не, 49 и 50 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 51 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 и 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, Въздържали се, отхвърля се. 58-59 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 60-61 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 62 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 63-64 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 65 за против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 и 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, Про... Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70... 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 за. Против. Въздържали се. Нека проверим гласуването по изменение 80. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 86. 86. Там прескачаме. Кой е за? Про... Против. Въздържали се? Отхвърля се. 87 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 89 за против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, Против. Не беше ясно. Изменение 5. Моля, вдигнете ръка още веднъж. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. И отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Нека проверим изменение 7, начало на гласуването. И край на гласуването. Приема се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нямаме окончателно гласуване по целия текст. Преминаваме по-нататък. We move uh, to the vote on draft motion for resolution on... Гласуваме uh, по проекта на uh, резолюция за конференцията на страните 23, КОП 23 в Бон. Заедно гласуваме изменения 27 и 32 за, против, въздържали се, приема се. 20... 28 за, против, въздържали се, подхвърля се. 29 за, против, въздържали се, подхвърля се. 300 за, против, въздържали се. Нека да проверим.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 въздържали се, отхвърля се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема си. 48 за, против, въздържали се, приема си. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се при. Отхвърля се 51 за против въздържали се отхвърля се 54 за против въздържали се приема се. Втори компромис за против въздържали се приема се. 63 за против въздържали се приема се. 66 за против въздържали се приема се. Трети компромис за против въздържали се. Приема се. 55-то изменение, две части, първа част за против въздържали се. Нека 55 още веднъж за против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се, отхвърля се. 65-то изменение, първа част, за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, Приема се 74-то за против, въздържали се. Приема се 75-то за против, въздържали се. Отхвърля се 76-то за против, въздържали се. Приема се 77-то за против, въздържали се. Приема се 78-то за против, въздържали се. Приема се 79-то за против. Въздържали се, приема се. 80-то за против, въздържали се, приема се. 81 то за против, въздържали се, отхвърля се. 82 то за против, въздържали се, отхвърля се. 83-то за против, въздържали се, приема се. 84-то за против, въздържали се, приема се. 85-то за против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 за против въздържали се отхвърля се, 95-то за против въздържали се приема се, 96-то за против въздържали се отхвърля се, 97-то за против въздържали се отхвърля се, 98-то за против въздържали се приема се, 99-то за против въздържали се отхвърля се, 100 Изменение 100 за, против, въздържали се. Приема се. 101 за, против. Въздържали се. Приема се. 102 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 103 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 104 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за,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 Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 125 за против въздържали се. Отхвърля се. 126 за против въздържали се. Приема се. 127 за против въздържали се. Отхвърля се. 128 и 9 да, против, въздържали се, приема се. 130 за против, въздържали се, отхвърля се. 131 за против, въздържали се, отхвърля се. 132 за против, въздържали се, отхвърля се. 133 за против, въздържали се,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 Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 152 всъщност представлява новият параграф 24а. Кой е за? 152. всъщност той се превръща в нов параграф 24, алинея А. За, против, въздържали се, отхвърля се. Ставаше дума за изменение 152. Искате да промените нещо? Не. Ясно ли? Госпожа Шеер Перик не искам нищо да изменя, но искам да направя един коментар. Има допълнение към първоначалното съдържание на този параграф и а, има допълнение на параграф под номер 24а. Става въпроса за ефективно с справянето в климата. И въпросът ми е конкретен. Някои може да са гласували против и после да кажат, да, ма ние не знаехме а, за това изменение, затова исках устното изменение да го а, направя предварително, да го представя предварително. Благодаря. Мисля, че нещата станаха ясни.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 160 да проверим. Добре, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съжалявам. 161. 162 всъщност поправя се. Председателката за против. Въздържали се.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 173 за против въздържали се, отхвърля се. 174 за против въздържали се, приема се. 175 за против въздържали се, отхвърля се. 177 за против въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте.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 ИТРЕ 1 до 16. Това е приноса на ИТРЕ към становището. Кой е за ИТРЕ, за против, въздържали се, приема се. 147 за против, въздържали се, приема се. Първо изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Второ за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 въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се. Нека още веднъж да проверим. 12 за, против, въздържали се, при. Отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се. Кой е за 16 за, против? Въздържали се, отхвърля. Но нека да проверим. Тъй като бройката се променя. Отхвърля се. 17 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 18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 второ. А, извинете, 22 отпада. 24 за. Много ви моля, дигне ръце. За, против, въздържали се. Отвърля се. 25-то за, против. Въздържали се. Приема се. 26-то за. Против въздържали се, нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега окон... окончателното гласуване за резолюцията. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. And it is adopted. Приема се. Благодаря ви. И следващото приемане на проекто становище за енергийната ефективност на сградите. Нека да се концентрираме. Започваме с компромис. Девети компромис. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 159-то. За, против, въздържали се, приема се. 161-во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 Компромис за, против, въздържали се, приема се. Няколко страници по-нататък. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 179. за, против, въздържали се. 179 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 180 за. Против. Въздържали се. Приема се. 181 за. Против. Въздържали се. Отвърля се. 182. Гласуваме ли по него? Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 172 част 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 189 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 192 за. Край на гласуването.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 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Приема се. 207 за. Против. Въздържали се. Да проверим 207. Моля, гласувайте. And the vote is... Край на гласуването или почти. Да, край на гласуването. Приема се. Има членове, които не гласуват. Внимават, но не гласуват. 208 за, против, въздържали се. Да проверим 208. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 209 за против, въздържали се, приема се. Осмо отпада с устното изменение. 210 за, против, въздържали се, приема се. 211 за, отпада. 212 за, против, въздържали се, да проверим 212. Да вълти за опа. Моля го And Да вълти с closed. It's rejected. 213. Отхвърля се 213 за против. Въздържали се приема се 215 за против. Въздържали се 215 за против. Въздържали се приема се. Компромис 5 за против, въздържали се, приема се. You want to check compromise for... Искате проверка по пети компромис? Да, разбира се. Моля, гласувайте по компромис пети. Ah. Ah, okay. Um, the vote is uh, closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Много изменения наведнъж. Благодаря, госпожо Дали. 214 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 216 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето, за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, да проверим. 223 моля гласувайте. 223. 223 край на гласуването, отхвърля се. 217 за, против, въздържали се, приема се. 221 първата част за, отпада, добре. 219 гласуваме ли по него? Не, то отпада. 221 първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. 221 втората част за, против, въздържали се. Да проверим 222 част 2. And part Втората част. It is, uh, yes. 221. 221. Много двойки има и за това се обърках. Край на гласуването. Отхвърля се. 219 втората част. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 220 втората част. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 222 втората част. За, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 първата част отпада, преминаваме и 224 отпада. 225 сега, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 216, втората част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 в третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 третата част. А, те са идентични, добре. 231 отпада ли или не? Не. 231. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 234 заедно, за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235-то, първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 235-то, втората част за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 236-то за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 237 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 6 за, против, да проверим. Шести компромис. Нека да проверим. Да вълти за. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. 250-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 251. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 254. Първата част. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 251. Втората част. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 254 втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се. Да проверим 261. Моля, гласувайте. the vote is nearly closed. Close, close. Край на гласуването. Отхвърля се. Три изменения. 252, 260, 263. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 264 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 265 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 266 за. Против. Въздържали се. Приема се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 268 и 9 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 270 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 271 кой е за, против, въздържали се, приема се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 274-то. Нещо се промени в мнозинството. Край на гласуването. Приема се. 275 Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се, отхвърли се. 283 за, против, въздържали се, отхвърли се. 284 за, против, въздържали се, отхвърли се. 285 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 285-то. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. 287 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 93-то, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 294-то за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, приема се. 297 за, против, въздържали се, приема се. 298 за, против, въздържали се, отхвърля се. 299 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, приема се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, приема се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 305 за, против, въздържали се, приема се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се, приема се.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 316 за, против, въздържали се, отхвърля се. 317 за, против, въздържали се, да проверим. 317, моля гласувайте. The vote is uh, close. <laughs> Rejected. Отхвърля се. 318 за, против, въздържали се, отхвърля се. 319 за, против, въздържали се, приема се. 320 за, отпада. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 322 за, против, въздържали се, приема се. 323 за, против, въздържали се, отхвърля се. 324 то за, против, да проверим. 324. то Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 325 за, против, въздържали се. Приема се.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 въздържали се, прието. 26 за, против, въздържали се, отхвърлено. 27 за, против, въздържали се, прието. 28 за, против, въздържали се, отхвърлено. 29 за, против, въздържали се, отхвърлено. 30 за, против, въздържали се, отхвърлено. 31 за, против, въздържали се, отхвърлено. 32 за, против, въздържали се, отхвърлено 33 за, против, въздържали се, отхвърлено 34 за, против, въздържали се, отхвърлено 35 за, против, въздържали се, отхвърлено 37 за, против, въздържали се, отхвърлено 38 за, против, въздържали се, отхвърлено 39 за, против, въздържали се, отхвърлено 40 за, против, въздържали се, Прието. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Прият. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Прият. Изменение 50. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прието. Изменение. 51 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Какво казах? 20. Извинете. Компромис 20. За. Против. Въздържали се. Прият. Компромис 19. За. Против. Въздържали се. Прият. Изменение 60 за, против, въздържали се, прият. Прието 62 за, против, въздържали се, отхвърлено. 64 за, против, въздържали се. 63? 63. Изменение 63. За за 63. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 68 за. Против. Въздържали се. Нека проверим гласуването по 68 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлено. Минаваме на 71-во изменение. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Кой, още веднъж. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 73. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 23. За. Против. Въздържали се. Прият. 83-то. Извинете ме, казва председателката. 76-то за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 83 за. Против. Въздържали се. Прието. 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 85 за. Против. Въздържали се. Проверяваме гласуването по изменение 85, начало на гласуването. Край на гласуването. Прието. Стигаме. 87. За. Против. Въздържали се. Прието. 88. За. Против въздържали се, отхвърлено. 89 за, против, въздържали се, отхвърлено. 90 за, против, въздържали се, прието. 91 за, против, въздържали се, отхвърлено. 92 за, против, въздържали се, отхвър... прието. 93 за, против, въздържали се, отхвърлено. 94 за, против, въздържали се, отхвърлено. 95 за, против, въздържали се, отхвърлено. 96 за, против, въздържали се, отхвърлено. 97 за, против, въздържали се, отхвърлено. 98 за, против, въздържали се, отхвърлено. 99 за, против, въздържали се, отхвърлено. 100 за, против, въздържали се, прието. 101 за, против, въздържали се, отхвърлено. 102 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 24 за, против, въздържали се, прият. Компромис 21 за, против, въздържали се, прият. Изменение 105 за, против, въздържали се, отхвърлен. 106 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 7 за, против, въздържали се, прият. 116 за, против, въздържали се, прието. 117 за, против, въздържали се, отхвърлено. 118 за, против, въздържали се, отхвърлено. 119 за, против, въздържали се. Мисля, че извинението бе прието, но мисля, че би следвало да проверим. Да не проверяваме ли? Добре, прието. 120. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 15. За. Против. Въздържали се. Прият. 123. За. Против. Въздържали се. Прието. 126. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 127. 124 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 125 за. Против. Въздържали се. 125. Кой е за? Благодаря. За... Против. Въздържали се. Прието. 127 за. Против. Въздържали се. Прието. 128 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 129 за. Против въздържали се, прието. 130 за, против, въздържали се, отхвърлено. 131 за, против, въздържали се, отхвърлено. 132 за, против, въздържали се, отхвърлено. 133 за, против, въздържали се, отхвърлено. 134 за, против, въздържали се, отхвърлено. 135 за, против, въздържали се, отхвърлено 136 за, против, въздържали се, отхвърлено 137 за, против, въздържали се, отхвърлено 138 за, против, въздържали се, отхвърлено 139 за, против, въздържали се, отхвърлено 140 за, против, въздържали се, отхвърлено 141 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 8 за, против, въздържали се, прият. 146 за, против, въздържали се, прият. Прието. Компромис 22 за, против, въздържали се, прият. 148 за, против, въздържали се, прието. 149 за, против, въздържали се, отхвърлено. 150 за, Против. Въздържали се. Не виждам каква е волята ви. Още веднъж 150 за. Против. Въздържали се. Прието. 151 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 152 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 153 за. Против въздържали се, отхвърлено. Окончателно гласуване по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравления, госпожо Йетен Маки. Поздравления за всички хора, работили с вас. Последно гласуване за тази сутрин. Last vote of the morning is on a... Uh, Последното гласуване е относно проект на становище за енергийната ефективност. Започваме с компромис 1А. Кой е за? Компромис 1А. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека проверим. Компромис 1А. Начало на електронното гласуване. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1Б. Отпада. We move 120. Изменение 120. Кой е за 120 изменение? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 2А. За. Против? Въздържали се? Проверка. Проверка с карта. Мисля, че го отхвърлихме, но понеже е компромис, нека бъдем сигурни. Край на гласуването. Приема се. Две б отпада. Компромис 3. Компромис 3. За. Против. Въздържали се? Проверяваме компромис 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4 за. Against. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1.6.5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 167 и 81 заедно за, против, въздържали се, отхвърлени. Компромис 5А за, против, въздържали се, прият. Компромис А6 за, против. Кой е за А6 за, благодаря ви. Прият. Компромис А7. Не, компромис 7. 7 за. Против. Въздържали се. Прият. Изменени. 186 за. Против. Въздържали се. Прият. Компромис 8А за. Против. Въздържали се. Нека проверим 8А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прият. Преминаваме към компромис 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Прият. Oh Изменение 205. За. Против? Въздържали се. Алде, какво мисли? 205 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 206 за. Против. Въздържали се. Прието. 207 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 10а. Компромис 10а за. Против. Въздържали се. прието. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Прият. Блок 223 и 63. За. Против. Въздържали се. Отхвърлени. Компромис 12а. За. Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлен. Компромис 12Б. За. Против. Въздържали се. Проверяваме гласуването по 12Б, за да има симетрия. Край на гласуването. Прият. Гласуваме анблок. Тоест, сега гласуваме изменение 30. Явно то не е включено в компромиса. Кой е за изменение 13? Тоест 30, извинете. 30 не е включено в компромиса. Кой е за и това изменение? Изменение 30. За. Изменение 30. Против. Въздържали се. Проверяваме гласуването по изменение 30. Госпожо Магинес, извинете. Внимавах, но явно не доста добре. Гласувала съм неправилно по компромис 12б. Може би е късно да се повтори гласуването, но гласувах неправилно. Така че с сътрудничеството на всички групи, може би ще се умеем да повторим гласуването. Не съм готова да, напр... да взема решение да се върна на гласуването по а, този а, компромис. Ами, след като не може, просто групата ми нека е уведомена, че съм гласувала погрешно. М господин Белят, може би тя е гласувала против вас, но ние не знаем. Изменение 30. Проверяваме гласуването по изменение 30. До там бяхме стигнали. And the vote is, uh... Край на гласуването. Прието. Гласуваме анблок 225, 226 и 227 за. Против въздържали се? Отхвърлени. Изменение 31 за, против, въздържали се, прието. Изменение 228 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 13 за, против, въздържали се, прият. Хубаво. 241 изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. 242 за, против, въздържали се, прието. Анблок 244, 45, 47 и 249 за, против, въздържали се, приети. 248, 250, 246 и 250 не. 244, 248, 243, 246 за, против, въздържали се, приети. 250 отделно за, против, въздържали се, отхвърлено. 251 за, против, въздържали се, прието. 252 за, против, въздържали се, прието. 253 за, против, въздържали се, 253 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Изменение 38 за. Против. Въздържали се. Прието. 254 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 257 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 255 за против, въздържали се, прието. 256 за, против, въздържали се, отхвърлено. 258 за, против, въздържали се, отхвърлено. 259 за, против, въздържали се. Не видях либералите как гласуват. 259 за, против, въздържали се, прието. 260 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 261 и 262 за. Против. Въздържали се. Не ми е ясен резултата. Нека гласуваме пак. Кой е за този блок? Против. Въздържали се. Отхвърлени. Са измененията 263 за против, въздържали се, отхвърлено. 264 за, против, въздържали се, прието. 266 за, против, въздържали се, отхвърлено. 267 за, против, въздържали се, отхвърлено. 268 за, против, въздържали се. Проверяваме чрез Гласуване с карта, начало на гласуването. Не ни остава много. Край на гласуването. Прието. 269 за. Против. Въздържали се. Прието. 270 за. Против. Въздържали се. Прието. 271 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 200. 73, 4, 5, 6, 7 и 279 анблок за, против, въздържали се, приети са. 278 за, против, въздържали се, приети. 280 за, против, въздържали се, прието. 39 за, против, въздържали се, е, прието. За, 40 за, против, въздържали се, прието. 41 за, против, въз... Чи... против. Нека проверим гласуването по изменение 41, начало на гласуването. Край на гласуването. Изобщо не съм видяла как дигате ръце. Мислех, че гласовете са наполовина за един и наполовина за другия лагер. Отхвърля се 42 за, против въздържали се. Приема се 43. Отхвърля се 44 за, против въздържали се. Отхвърля се според мен. Проверяваме. Добре, проверяваме 43-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Не беше ли отпаднал? Не. Да, едно Б не е прият. 49 за. Против въздържали се, прието. 60-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърлено. 63 за, против, въздържали се. Нека проверим. 62 всъщност изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромис 14А. За. Против. Въздържали се. Прият. 69-то изменение за. Против. Въздържали се. Прието. 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 15 за против, въздържали се, прият. Изменение 76 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 16 за, против, въздържали се, прият. Нека проверим все пак. Нека проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Просто да се уверим. Прието. 80-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84-то, против, въздържали се, приема се. 86-то за против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се. 87 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 компромис за против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение за против, въздържали се, приема се. Девето за против. Девето това беше 91-во, 9 за против, въздържали се, приема се, 92 за против, въздържали се, приема се, 95 за против, въздържали се, приема се. 96-то за против въздържали се отхвърля се. 18-ти компромис за против въздържали се приема се. 103-то за против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 Край на гласуването. Приема се. С това приключваме гласуването. Благодаря на всички. Thank you.

Let's continue with our work. Така да продължиме нашата работа. Мал, малко сме закъсняли с 15 на минути вследствие на гласуването. Така че нека да бъдем по-ефективни. Сега минаваме към следващата точка Европейски корпус за солидарност. обсъдихме проекто становището. Госпожа Форенце няма, тя е нашия докладчик, но госпожа Бойлан ще вземе думата от нейно име. Благодаря. Аз ще прочета коментарите на госпожа Форенца. Е, тя просто не може да участва. Но Европейския корпус за солидарност, както знаем, е нова инициатива на Европейския съюз и позволява на млади хора от 80 до 34 години да участват в е, инициативи и социални изяви и подпомагат за разрешаване на последиците от бедствия и кризи. Целта е да се засили солид... солидарността между европейските граждани. Докладчика смята, че младите хора, които са най-засегнати от економическата криза, могат да подпомогнат за подобряване на различните политики в рамките на солидарността, като по този начин се засилват чувството за защита на човешки права, което е основно, основна ценност на Европейски е, съюз трябва да има по-голям достъп до програмите, но в, в никакъв случай тези програми за обучение обаче не трябва да заместват в платената работа или различните форми на обучение. Държавите членки трябва да упражняват контрол, за да няма подобно припокриване. Програмата трябва не, не трябва да бъде единственото решение на проблемите, проистичащи от а, економическата криза. Двете Европейското доброволческо движение и Европейският корпус за солидарност нямат една е и съща цел и не са насочени към един и същи действия. И в никакъв случай не трябва да има препокритие. Европейския солид по, по силата на този корпус 20, много млади хора ще работят по 22 проекта, свързани с околната среда, здравеопазването, социалната кохезия, социалната интеграция и също така програми, свързани с приемането и интегрирането на мигранти. Предложението на комисията се основава на принципите залегнали в Европейската харта за човешки права и а, ня, ня, някои от тези Но тъй като правата на жените и правата на мигрантите са основни права, ще трябва програмата, свързана с работа на корпуса, да бъде допълнена с тези аспекта. В програмата трябва да участват и млади хора, които не са граждани на държава членка на Европейския съюз и трябва да се улесни техният достъп до дейностите, развивани от програмата. В а, първите програми ще бъдат 8 а, на брой, почиващи а, на различни принти. Тези програми ще бъдат насочени в областта на околната среда, развитието, здравопазването, Европейската ком... комисия. предоставя 341 и 500 хиляди евро за осъществяване на програмите до 2020 година Докладчикът обаче се е, бои, е, че може да има е, трансфер на средства от програми за образование и култура, като Erasmus Plus, към програмите свързани с, с европейският европейс, корпус за солидарност. Докладчика смята, смята, че и социалните партньори, и всички заинтересовани страни трябва да участват в а, с, с, създаването, изпълнението и наблюдението на програмите. А, до до, до сега доброволческите движения в Европа са участвали редом с а, другите отговорни а, органи в а, смягчаване последиците от а, бедствия, природни бедствия и други. Давам думата сега на господин Белет, който е докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да изложа гледната точка на НЕП по въпроса. Бихме искали да благодариме на госпожа Форенца за свършената работа. Съгласен съм с казаното от докладчика. по отношение на Ерасмус плюс. Сега по измененията, предложени от госпожа Форенца, тя смята, че е необходимо да има връзка с местните власти при, при изпълнението на тези програми но нека не забравяме, че тук става дума за европейска програма, не програми, които са свързани с местните общности. Хиляди млади европейци е, ще могат е, чрез участието в тези програми да решат е, какво да бъде тяхното бъдеще. Предвид да разгръщането на националистически идеи и настроения в Европа, смятаме, че трябва да се набляга на солидарността, която е един от основополагащите стълбове на Европейския съюз. Нека. Необходимо е да се разгръщат и повече програми, свързани с участието на младите. Сега тук а, докладчикът споменава необходимостта да бъдат е, прияти и подпомогнати мигрантите. Това е един от е, е, ключовите приоритети на Европейския съюз, но също, също време, но не смятам, че това трябва да бъде ключов елемент в това становище. И още нещо което бих искал да спомена. Става дума за об, обосновката, свързана с Erasmus+. плюс. Нека не забравяме, че голяма част от средствата идват от програмата Life. И на последно място някои изменения касаят техническите аспекти на становището. Но се явяваме, че ще работиме задълбочено с докладчика и докладчиците в сянка, за да постигнем единство на позициите и да постигнем добро становище. Господа Каленбах. Благодаря. Благодаря на докладчика госпожа Форенца. Искаме да подчертаем някои наши съмнения, свързани с въпроса, на финанс... с въпроса за финансирането. Това беше споменато. Идеята е много добра свързана с Европейския корпус на солидарността, но а, стои въпроса за отнемане на средства от програмата LIFE, която също е много важна. Може би да се помисли за допълнителни средства, а не да се дърпат такива от съществуващи вече успешни програми. Има програми за младежите, които не са финансирани прекалено много. И Еразъм плюс а, разполага с допълнителни 50 милиона евро и тези 50 милиона сега да бъдат взети, за да се влеят в корпуса на солидарността. Има страхове, които са свързани с здравето. Образованието и здравето са свързани много тясно. Ние не искаме една такава програма да доведе до разделение на обществото. Програмата се позовава на неплатения труд. Съществува опасност да се предлагат ам, постове, които да не бъдат плащани и така постове, за които трябва да се заплаща, да бъдат прехвърлени прехвърляни към доброволческия сектор и млади хора да бъдат ам, назначавани без възнаграждение. Трябва да сме много внимателни, така че младите хора да не бъдат използвани под формата на тази а, сама по себе си добра идея. До 13 септември имаме време а, още и се радваме за предстоящото сътрудничество. Благодаря ви. Няма. Благодаря. Няма желаящи да вземат думата от Алде и Екаре, както и от зелените, господа Дорнано. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата за свършената работа. Можеме само да подкрепиме под подобна инициатива, но тази инициатива няма ли за цел да скрие размерите на безработиците, на безработицата сред младите в Европа, на няколко милиона млади хора. Работата в Европейският корпус за солидарност не е нито програма за обучение, нито за а, работа. А, така че някои предприятия могат да се възползват от това, а комисията не изяснява нещата. времено Европейският корпус ще се финансира от Erasmus+. Можем само да съжалим за това, тъй като Erasmus+, дава възможност за раз... задълбочаване на връзките между млади хора от различни страни. Ние също така не, не, не сме съгласни с желанието за включване на млади хора, които не са от европейските държави членки в работата на а, корпуса. Ние се противопоставяме на това, тъй като а, това ще доведе до нови измерения на миграционната криза. Ще внесем изменения, които разбира се няма да бъдат прияти. Господин Капуто. Благодаря, госпожо председател. Предвид случващото се в момента в Европа, ми се струва, че с съвсем уместно обсъждаме въпроса, свързан с солидарността. Разгръщането на Европейският корпус за солидарност ще помогне, ще помогне и ще позволи на младите хора да се осъществят, да потърсят своят професионален и личен път в живота. Младите хора трябва да бъдат по-квалифицирани, по-компетентни и през последните а, години а, като че ли доброволческата работа така някак си губи устрем. Същевременно обаче работата в рамките на Европейския корпус не трябва да замества платената а, работа а, и а, нормалните трудови договори. Същевременно обаче младите хора могат да да натрупат допълнителен опит и компетенции, нещо, което е абсолютно необходимо в наше време. Госпожа Форенц е права, че гражданското общество, социалните партньори, синдикатите трябва да участват в създаването на програмите, за да могат наистина тези програми да бъдат свързани с нуждите на обществото и те ще бъдат и много полезни за младите хора като цяло. Госпожа Стралхалова от името на комисията. Добър ден бих искала от името на комисията да благодаря на вашата комисия за изразените мнения и бележки, както и за измененията. Имаме някои бележки по някои от измененията, ако ми позволите. Първо, изменение номер 18 относно мерките за качество и подпомагане. Вие сте добавили текста. в ситуации на сериозни затруднения или екологични инциденти, причинени от природни бедствия или в резултат на изменение на климата. Бих искала да ви припомня, че мерките за качество и подпомагане са част от хоризонталният аспект на инициативите и в... те са включени в член 8 на проекто регламента, така че те няма да да бъдат насочени към само дадени действия, а ще обхващат всички области, включително и е, професионално езиково обучение и така нататък. Това беше по изменение 18. И изменение 26 член 13, параграф 3 става дума за периодичната оценка на знака за качество. Вие а, изисквате а, специфичен срок за това. Оценката ще, се, ще почива на един постоянен мониторинг на процеса. А, няма да бъде извършван в а, а, определени а, е, срокове. Е, и по този начин ще има е, едно постоянно докладване и постоянно информиране. И сега 27 изменение, член 13, е, параграф 5. Първоначалният текст твърдеше, че знакът за качество на Европейския корпус за солидарност не предоставя автоматично право на получаване на финансиране, докато във вашето изменение отпаднала думата не. Искам само да ви обясня, че знакът за качество ще бъде всъщност нещо като удостоверение, сертификата за организациите и предприятията, които участват и ще но също но няма да бъде начин за оценяване качеството на проектите, и знака за качество не, предос... не, би... не няма да предоставя автоматично а, възможност за финансиране. Проекто изменение 29 относно актовете за изпълнение и делегираните актове. комисията осъзнава про- проблема, свързан с позицията на парламента относно изпълнителните и делегираните актове, но но няма да правя коментар по въпроса, тъй като това е един въпрос, който е, касае един много по-широк е, контекст. Това е от моя страна. Благодаря. Нека да ви припомня, 14 септември е срокът за на измененията до 11 часа. Гласуването ще е на 19 октомври в ресорната комисия. И така приключваме с тази точка от дневния ни ред. Следващата ни точка проекто становище по доклада за напредъка, свързан с изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания. Госпожа Чардърс е докладчик. Имате думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Както знаете, процес на прилагане сме на изпълнението на стратегията на ООН, свързана с хората за, за хората с увреждания. Има международен е, договор, който е е сключен и гарантира правата на хората с увреждания равното третиране и участието в обществото са сред тези права и те проистичат от Конвенцията от първичното право на Европейския съюз. Милиони европейски граждани са изправени пред пречки и не могат да се възползват от тези права. Първоначалният доклад за изпълнението беше изготвен от комисията преди 3 години и имаше размяна на мнения с комитет отговаря за правата на хората с уврежданията. комитета към конвенцията изготви своите препоръки, които ам, трябва да бъдат приложени, са свързани с ам, доклада за изпълнението. Нещо, което ни притеснява е достъпа до а, качествено здравеопазване за хора с увреждания. Хората с увреждания имат нужда от а, различни пород здравни грижи. Ние искаме изпълнението на стратегията да бъде проследено от 2010 до 2020 година. Всички ангажименти, включени в Конвенция на ОНЕ, да бъдат изпълнени. Качественото здравеопазване е въпрос свързан с човешките права но и има много пречки при упражняването на правата на хората с увреждания. Трябва да откликнем на нуждите и ам, въжделенията на хората с увреждания. Необходимо е да се посочи, че липсва обучение, е, така качествено обучение, що се отнася до обслужването на хора с увреждания недостатъчно Недостатъчното финансиране в здравопазването също води до недостатъчен обхват на грижите за хора с увреждания. Що се отнася до приноса на европейско ниво, виждаме, че има недостатъчна информираност, що се отнася от директивата за трансграничното здравеопазване. А, тази директива обхваща много от хората с увреждания. Европейската мрежа трябва да се използва, за да се осигури достъп до много дисциплинарни специалисти. Някои осложнения, свързани с хората с увреждане, с, с довеждат до нуждата от повече специалисти. Трябва да се използват а, наличните възможности. Трябва да се работи по, премахване, по въпроси за премахване на дискриминацията между половете и хората с увреждания. Нека да продължим да премахваме пречките така че да могат всички граждани да се възползват еднакво от своите права, особено когато говорим за тяхното здраве. докладчиците в Сянка от името на господин Патричело ще се изкаже господин Лоло. Sì, президенте. Presidente. Intanto... Господин Маоло, Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика. Колегата Патричело не може да е тук и за това ме помоли да изложа неговата позиция. Европейската стратегия за хората с увреждания. Тази стратегия има за цел да обхване всички хора с увреждания и да им даде възможност да се възползват от своите права, да имат достъп до качествено здравоопазване, да могат да участват активно в обществения живот, в трудовия живот, да се ползват от социална закрила. Много е важно Европейския съюз да следи за изпълнението на Конвенцията на ОНЕ. Е, европейски законодателен акт, свързан с достъпа до Европейската здравна карта. Това е възможност, която трябва да се използва от всички и по този, чрез тази карта могат да се премахнат физическите и национални бариери пред европейските граждани. Има директива за трансграничното здравеопазване. Съществува и програма за качествено здравеопазване. Чрез тях, не на последно място, може да се направи още в допълнение на вече постигнатото. Необходимо да се осъществява сътрудничество също и на финансово ниво хората с увреждания. ще са 120 милиона през 2020 година. През последните години виждаме какви са последиците – и а, трябва да помогнем на хората с увреждане, така че те да имат достъп и до обществения и до трудовия живот. Хората с увреждани трябва да са възможно най-самостоятелни и да са пълноценни членове на нашето общество, да се ползват е, еднакво от своите права. Хората с увреждания трябва да бъдат приети и трябва да, би, да, да бъдат а, респектирани. Благодаря на а, докладчика и с, с, заедно с а, колегите ни ще а, допринесем за оформянето на доклада посредством изменения. Докладът е добър и искаме да поставим летвата високо, що се отнася до този доклад. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря. В комисията МВ се занимаваме за тази тема, което много ме радва. Имаме нужда от европейски подход. Интернет не познава националните граници и за нас е нещо естествено насякъде той да функционира, но много малко интернет страници са наистина без никакви пречки. Необходими са рамкови условия в тази връзка. Основните права са нещо много важно. Има и харта, за правата на хората с увреждания тези е, хора ще могат много по-лесно да се придвижват е, в Европейския съюз, ако се зачитат правата им. Но за тази цел е необходима европейска стратегия. Благодаря на колегата Хелга Стивенс. Тя е, е събирала тук е, хора с увреждане от цяла Европа. Тя самата знае, че е, е необходимо са необходими допълнителни условия, за да може хората е, с увреждане да се разбират в е, отделните държави членки. Разлики има и в е, е самия жестомимичен език. Благодаря ви. Господин Торвалдс. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за добрата работа. За мен това е нещо, по което работя активно дълго време, още от времето преди да стана депутат. Аз бях председател председателския съвет на Организация с хора с увреждане в Финландия. Хо, хората, които участват активно в такива организации, имат лични причини за да го правят. Няма да навлизам в подробности, в лични неща. много неща трябва да се свърш, свършат, защото има проблеми с диагностицирането, с образованието. В тази област има хора с увреждания, които не, нямат възможност да се възползват от правата си. Обществото не им дава възможност да се възползват, възползват от тези шансове, от които се ползваме ние. Аз наистина с удоволствие ще продължа да работя по тази тема и ще направя всичко възможно, за да внеса подобрения, <clears throat> доколкото е възможно. Така или иначе, това е много добра отправна точка. Благодаря ви. Благодаря ви. Да, наистина е така. Това е отлична отправна точка господин Тиле. Yes, Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на госпожа Чилдърс за нейните предложения, включени в прекрасното и в прекрасния доклад. Да, наистина имат нужда тези хора от достъп до качествено здравоопазване и да се ползват от услугите на мултидисциплинарни специалисти. Необходимо е да се проведат разяснителни кампании а, в държавите членки на всички нива, що се отнесе директивата за международното здравеопазване. Хората с увреждания трябва да имат право на достъп до здравеопазване във всички държави членки. Понякога липсва цялостно възновяване на разходите им, свързани с допълнителните здравни грижи. Тази директива се припокрива с конвенцията на ООН за хората с уврежданията. и е необходимо да се гарантира достъпа на тези хора до качествено международно здравоопазване. Трябва да се спазват най-високите стандарти в здравеопазването, без да се прави дискриминация възоснова на техните увреждания. Има милиони с, хора с увреждания, които се сблъскват с, прекален, с постоянни пречки, що се отнася до достъпа им до здравни услуги. Хората с увреждания продължават да се сблъскват с тези съществуващи бариери. Нямат достъп до информация, нямат а, право на някои здравни а, грижи и а, някои услуги не се покриват от здравноосигурителните институти. Качеството на здравоопазването понякога не е адаптирано към индивидуалните нужди на гражданите. Хората с увреждания трябва да могат да живеят самостоятелно и да участват в нашето приобщаващо общество. Ние се опитваме да изградим една едина Европа. Ние не искаме е, да има една Европа е, за едни граждани и друга за други. Ние искаме е, да има различни нива на функционална мобилност и да има една Европа за всички. Достъпът е много важен, за да могат всички граждани да участват в обществения живот. Това е наша отговорност Необходимо е да има допълнителни разпоредби, свързани с кампании за превенция и подобряване на здравните услуги. Електронните здравни услуги трябва да са напълно достъпни и безопасни за хора с увреждания, както и за техните семейства. Не говорим само за един човек от семейството, говорим за цялото семейство на хората с увреждания, защото те са засегнати от състоянието на съответното лице да няма дискриминация въз основа на пол или сексуалната ориентация. Това също е важно. Достъпът до тези полови репродуктивни права а, е нещо много важно, но достъпът до тях е невъзможен за много а, хора. Необходимо да има информация за използването на, концерт, кон, на а, концерта. Кон... And reproductive lives. Finally, I would stress that austerity measures such as контрацептиви и други възможности за млади момичета с увреждания. На някои хора с увреж... увреждания животът се повлиява до голяма степен от качеството на здравните услуги в някои държави членки, а също така и бариерите, които съществуват пред тях и не им дават възможност да се включат активно в обществения живот. Аз също ще внеса и изменения и е, ще допренеса за това докладът е, да бъде усъвършенстван. Благодаря ви. Благодаря госпожа Торнано. Мерси, мадам ла президент. Мерси Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на докладчика за работата му. Нека направя някои бележки по тази тама за уврежданията. Тя е близка до сърцето ми е, в течение съм на трудностите, е, които някои хора срещат ежедневно. Съжалявам, че се отнасям критично, но както проектът на доклад, така и самият е, доклад ми се струва лишен от амбиция и от прагматизъм. Всъщност, хората с увреждания чакат конкретен напредък. Непременно е не само да се прилага нормативната уредба, а да се изпълнят с живота правата, особено за достъпа до обществените сгради. Необходимо е да се направят финансови инвестиции, за да се подобри животът им. Е, що се отнася до дискриминацията, защо да не се посветим на конкретни действия за нейното преодоляване, а не само да я констатираме? Необходимо е да се подкрепи всичко, което води до независимост и автономия на тези лица в ежедневния живот. Това са насоките, в които трябва да работим. Също така, смятам, че трябва да се направи всичко за интеграцията на децата с увреждания в училищата и учебните заведения още от 3 годишна възраст. Добре е да се увеличат и такива структури като медицински образователни заведения. Е, би трябвало да се укрепят е, всички съществуващи заведения, защото те са с недостатъчен брой. Е, трябва да се направят конкретни постъпки за подобряване положението на лицата с увреждания, като трябва да се признае и ролята на тези, които ги подпомагат, на асистентите, защото те много допринасят за благоденствието на лицата с увреждания и за ежедневното упражняване на правата им. Трябва да се разшири и контролът на държавните и местните органи, за да се преодолеят съществуващите недостатъци. Например, лицата с увреждания имат право от достъп до образование и достъп до право на труд. Следователно, трябва да се стимулират предприятията да наемат такива лица и това трябва да става под страх от санкции що се отнася до достъпа до култура и е, забавления, е, там също трябва да се положат усилия. Необходимо е да се преосмислят помощите, които се отпускат на лицата с увреждания, за да не живеят те е, под прага на бедността. Това би било абсолютно недопустимо. Thank you, Madam Dali. Благодаря, госпожа Мариям Дали. Благодаря, госпожо председател. Веднага ще започна с благодарност към нашия докладчик госпожа Чалдърс, защото тя изтъква актуални проблеми, включително е, липсата на достъп до мултидисциплинарни специалисти, е, също така е, ограниченията в правата, които се предоставят на лицата с увреждания съгласно правото на Европейския съюз. Това са сериозни трудности, с които все още се борим днес, въпреки, че съществува цялостна стратегия на Европейския съюз е, в тази насока от 2010 до 2020 година. Фактът, е, че лицата с увреждания имат право на достъп до най-добро качество Министерство на здравеопазването е на лице. И също така те трябва да имат правото да решават с кого и как да упражняват правата си. И искам да подчертая значението на самостоятелния живот, защото Достъпът до общуване с други хора и самостоятелния живот са стълбове, върху които се крепи благополучието на тези лица. Иначе без тях техният живот е много по-ограничен. Разбира се, хората с увреждания трябва да имат право и на лични асистенти. Искам да подчертая необходимостта от категорични мерки, чрез които да бъдат осигурени мерки за подкрепа които да бъдат избирани свободно, самостоятелно и да бъдат достатъчни за нуждите на лицата с увреждания. Фондовете на Европейския съюз имат потенциала да съдействат за преминаване на лицата с увреждания от институционализирана грижа към свободен живот в обществото. Европейските структурни инвестиционни фондове трябва да се използват за тези цели и следва да стимулираме и комисията и държавите членки за това подобни средства да не бъдат насочвани към институциите и полагането на грижи чрез институциите, а пряко към лицата с увреждания, като им се създава възможност да живеят като свободни хора в нашите общества. Така само можем да премахнем съществуващите ограничения пред живота на лицата с увреждания и да им позволим да реализират своя потенциал. Искам още веднъж да благодаря на госпожа Чалдърс, нашия докладчик. Благодаря. Грация, грация, Господин Капуто, благодаря много, госпожо председател. Уврежданията са сложна тема. И е извънредно трудно да се реши какви мерки да бъдат предприяти. Много трудно е да се структурира дейността ни във връзка с уврежданията тъй като проблематиката трябва да се третира интегрално, цялостно. Всички въпроси, включени в нея, са взаимно свързани. Следователно необходими са мерки в различни сектори и то във всички сектори, които имат отношение към тази проблематика. Затова и стратегията ни е интегрирана – Семействата и лицата, които са засегнати с увреждания, в много по-голяма степен страдат от економическата криза. Защото, освен, че трябва да се осигури грижа за членовете на семействата, които имат увреждания, трябва да се гарантира и социално подпомагане. А всички тези усилия просто разпиляват енергията на тези хора – Бих желал да подчертая, че вече е сторено немалко. Достъпът до интернет също е важен. И проектът за електронна карта за лицата с някаква степен на инвалидност също има своето значение. Въпреки това обаче, все още много предстои да се направи. Расте и то значително броят на лицата с увреждания в населението на Европейския съюз, като дял от населението в Европейския съюз, а пък това население застарява. Не бива да забравяме, че 30% от лицата с увреждания са изложени на риск от бедност. И често пъти самата социална система – не е на място. Тези лица са оставени изцяло на грижите на собствените им семейства. И можем да кажем дори, че е, хората с увреждания са като изоставени понякога. трябва да създадем възможност всички лица да се ползват еднакво от правата си, независимо от това при какви обстоятелства живеят. Също така, независимо от правомощията на държавите членки в тази област, ние също сме длъжни да сочим правилния път напред. И в този смисъл ще окажа подкрепа на доклада. Благодаря сега госпожа Пласенсия от комисията. Good morning. Добър ден. Искам да започна като благодаря на докладчика за предложенията, направени в този доклад. Всички те са много уместни имат пряко отношение към изпълнението на Европейската стратегия за лицата с увреждания. Както знаете, тази стратегия е много сериозна стъпка в изпълнението от страна на Европейския съюз на Конвенцията на ОНЕ за лицата с увреждания. Въпросът за здравеопазването е един от 8-те основни пункта, които третира стратегията. И тук трябва да имаме правилно отношение, така че хората с увреждания да могат да живеят самостоятелно, да участват в обществената дейност и да могат да работят. Съгласни сме, изключително много сме съгласни с това, че трябва да се разширяват познанието за нормативните актове в цялата сфера на здравеопазването, сред всички здравни работници. Мога да кажа, че данните, които сме събрали, е, действително показват, че хората с увреждания се сблъскват с препятствия, които сме длъжни да отстраним. В частност, бих желала да кажа, че за нас е много радостно да чуем колко много се акцентира във вашето разискване върху достъпността. Комисията се е заела сериозно да подобри достъпа на лицата с увреждания до съответните дейности във всички области на живота. И е много важно да се е, разгласява значението на този въпрос и да се работи по него. Благодаря ви. Очаквам това становище да бъде надлежно взето предвид в окончателния вариант на доклада. Благодаря, госпожа Чалдърс. Искам да благодаря на всички за направените изказвания. Беше много интересно да ги чуя. Мисля, всички сме съгласни, е, почти всички ние сме съгласни на едно мнение по почти всички въпроси. Очаквам да работя с докладчика и с другите колеги, които са пряко ангажирани е, с този доклад. Искам нещо да спомена. Ние почти е, натрапчиво говорим е, за интеграция в е, всички сфери. Според мен, обаче, никакви приказки нямат каквото и да е значение, ако не сме в състояние да приобщим изолираните е, лица с увреждания към нашия обществен живот, независимо от границите. Мисля, че това е, е най-основното, най-елементарното, е, което трябва да направим, т.е. да приобщим най-напред хората, които са изцяло изолирани от обществения живот. Благодаря ви. Припомням, че срокът за изменение е 12 септември, 11 часа. В комисията ви се гласува в същия ден. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред и преминаваме към последната точка. Проект на становище за ролята на регионите и градовете в Европейския съюз за изпълнение на Парижското споразумение за промените в климата. Думата има докладчикът. Благодаря, госпожо председател, господин Пармио е докладчик. Благодаря, госпожо председател. Както знаете, имаше становище от декември 2015 година, с което се признава ролята на градовете и а, регионите в борбата с климатичните промени. Член 7 от Парижското споразумение също подчертава значението на тези структури за намаляване на парниковите газове и визира улесняване и разширяване на регионалното и международното сътрудничество. Оценил съм ролята на регионите и на градовете. Като в пределите на тази оценка съм се старал да очертая доколко се изпълнява Парижското споразумение, за борба с промените в климата. Е, може да се констатира, че регионите и е, градовете в е, Европа вече са се ангажирали да се борят с климатичните промени, т.е. те допринасят за разширяване на дейността на така наречените недържавни структури за борба с промените в климата. Второ, съм се спрял на някои инициативи, като Конвенцията за моретата на ОНЕ и споразумението за ограничаване на повишенията на температурите до 2 градуса и не повече. Сега вече е редно всичко това да бъде интегрирано в изпълнението на рамковата конвенция на ОНЕ за борба с промените в климата. Отеглянето на САЩ от Парижкото споразумение би трябвало да стимулира Организацията на Обединените нации да започне пряк диалог и да се стимулира пряк диалог между регионалните и местните органи. Аз предлагам да бъде създадена система за принос, категоричен определен принос на местно ниво и е, това да се отчита в усилията, които се полагат на национално ниво. Трябва да се извършват оценки на терен, на място. Регионите и градовете би трябвало е, да ускорят е, своя енергиен преход, да стимулират инвестициите на местно равнище в мерки е, за приспособяване и ограничаване на промените в климата, като се намалят бюрократичните изисквания, дава се път на новаторството и е, се стимулират е, партньорските връзки с гражданското общество и местните структури. Освен това, докладът показва до каква степен градовете и регионите вече активно участват в тази борба с промените в климата. Аз е, с, с голям интерес и внимание следя изработването на специален доклад за градовете и е, регионите от е, междуправителствената група е, от експерти. Смятам, че това ще бъде много съществен принос и към нашата работа. Това исках да ви кажа в началото на нашите разисквания за ваша информация. Сряда, 13 септември, 11 часа е срокът за изменение. На заседанието на 20 и 21 ноември тази година е предвидено да бъде проведено гласуването в нашата комисия. Председателят, благодаря. Не присъства нито един докладчик. За Затова господин Фронтер. Е, благодаря, госпожо председател. Рапортер, eh, Запознахме се с е, е, този проект на становище. Е, това може да съставлява основа за окончателно становище от нашата комисия във връзка с доклада за Комисията по регионално развитие. Очертават се някои приоритети. Практически всички тях ние споделяме, но искаме специално да откроим точка 4, която е свързана с приноса определен на местно ниво. Смятам, че това ще бъде от много голямо значение за преценка на дейността на отделните региони и градове във връзка с промяната на климата. Искам да кажа нещо, което вече бе подчертано. Градовете и регионите вече са започнали тази дейност, но тук се играе основна роля от градовете. Местните административни органи, които са във връзка с гражданите, работят на място. Тук от посредници нужда няма. При парниковите газове и трябва да се обърне особено внимание на отоплението в градовете, защото то има голямо отношение към обема на парникови газове. Трябва да се работи и върху интелигентните енергийни мрежи. И тук, разбира се, градовете отново имат ключово значение. Въпросът за електричеството и интегрираните електропреносни мрежи е изключително важен. Разбира се, друг важен въпрос с фундаментално значение е транспортът. Европейският съюз трябва да помисли за съвместна дейност с градовете и за изготвянето на насоки които да им помагат да постигат напредък. Не говорим само за енергия и чисто енергийните въпроси, а за начина по който градовете се развиват. Тук може би е добре да вземем предвид, че от градовете доста хора ходят на работа чрез транспорт, работят далеч. Тук са необходими статистически данни и съответни мерки. Бихме искали да предложим един процес на аналитичен преглед, на така наречения скрининг. Е, има градове, които работят доста бързо, вече са постигнали сериозен прогрес и е хубаво на европейско ниво това да се отчита и да се разпространява, защото напредъкът не е еднакъв навсякъде. Добре е да има скрининг, аналитичен преглед, който да показва във всеки момент кой докъде е стигнал. Също така, е, трябва да се има предвид е, и това мерките ни къде разкриват слабости, къде сме уязвими, за да бъдат тези слабости преодолени. Много полезно ще бъде да се види как регионите се приспособяват към националните си законодателства в тази връзка и какво правят в техния контекст. И последното. Е, докладчикът казва, че регионите и градовете са нещо важно. При стимулирането на инвестициите. Тоест, е, те са в състояние да стимулират инвестициите. Но може би е добре да има такова стимулиране и на европейско ниво. Да се знае по какви начини местната администрация може да осъществява достъп до някакво финансиране, което е необходимо. Да знае какво може да направи един административен орган на местно ниво, като използва пряко или непряко средства с източник Европейския съюз. Грация, президент. Благодаря. Госпожа Еве. Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря на докладчика за неговия проект на становище. Извинявам се, че закъснях, но идвам от заседание на Комисията по петиции. В това становище, което готвим за Комисията по регионално развитие, задължително трябва да отчетем напредъка, който е постигнат след КОП 21. И да се занимаем с постигането на тематичните цели за климата. Например, точка четвърта. Ниско въглеродно съдържание е, в е, отделните газове. И точка пета промените в климата. Двете са свързани. Е, не трябва само да изразяваме одобрение за едно или друго, а трябва да очертаем и някакви по-големи усилия, чрез които да бъдат постигнати още по-добри резултати. Както и други колеги казаха, Политиката за сближаване, така наречената кохезионна политика, може да изиграе съществена роля за постигането на нашите цели във връзка с климата. Трябва да се стремим към подобряване на контрола върху изпълнението на кохезионната политика, що се отнася до климата. През 2016 година Сметната палата изготви един доклад, в който бе констатирано, че все още не се наблюдават съществени промени в разпределението на европейски средства за тези цели чрез, да кажем, земеделската политика, политиката за развитие на селските райони и политиката за регионално развитие. Смятам, че това следва да бъде приоритет. Тук има възможности, които не са оползотворени и това е много обезпокоително. Според мен въпросът трябва да се върне в нашите разисквания. Тоест, е, длъжни сме непрекъснато да подчертаваме ролята на местните и регионалните органи в борбата с измененията в климата и е, да направим така, че те задължително да бъдат бенефициери на всичко, което се прави е, в тази връзка на европейско ниво. Затова ще предложим на докладчика да акцентира върху някои въпроси. Например, устойчиво придвижване в местен мащаб и намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Ще внеса изменения, свързани с третирането на отпадъци и отказът от изгарянето на отпадъци и неговото отражение върху намаляването на емисиите. Също така ще се занимая е, с е, местните земеделски инициативи. Обучението е много важно. Както е важно и е, какъв избор правят отделните хора за храната, която купуват и е, потребяват продоволствената политика е пряко свързана с парниковите газове и гражданите трябва да са наясно с това. Председателят, благодаря. Сега госпожа Дурнано. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Господин докладчик, доколкото рамковата конвенция на ООН за промените в климата е най-легитимната основа за по-нататъчната дейност на държавите страни по нея и техните регионални структури, аз съм съгласна, че нашето становище трябва да се впише в процеса зададен от конвенцията. Мисля, че прекият диалог с местните и регионални органи е задължителен, за да постигнем оптимални резултати, които най-много благоприятстват гражданите. Нито комисията, нито Европейската инвестиционна банка обаче трябва да укрепват административния капацитет на регионите и градовете. В нашата страна, вие сте французин като мен, местните органи се самоуправляват и този принцип е прогласен от Френската конституция. Съгласявам, че изобщо не се е, споменават късите вериги и а, ориентирането а, в нова посока на нашите хранителни навици. Би трябвало а, да черпим храната си от по-близо, това ще доведе до намаляване и на емисиите. Също така трябва да се засегне тематиката за трансевропейските мрежи. Европейският съюз чрез своите програми в транспортния сектор се е ангажирала с разширяването на европейската шосейна мрежа, което несъмнено ще има отражение върху емисиите и оттам върху околната среда. Одобрявам идеята да се стимулират местните инвестиции с цел намаляване на промените в климата чрез ограничаване на бюрокрацията и упростяване на изискванията. Когато приносът и мерките се разработват на местно ниво, обаче това няма да е единственото решение и не може само по себе си да бъде решение, докато нашето собствено поведение не се промени. Благодаря. Благодаря ви много. Сега господин Капуто. И след това госпожа Дали. Е, Благодаря, госпожо председател. Бих искал да поздравя докладчика, който ни е предоставил един отличен текст, на който можем да стъпиме, за обсъждаме ролята на градовете и регионите при изпълнение разпоредбите на Парижкото споразумение. Нека не Забравяме, че много от мерките трябва да се прилагат на местно равнище, както и бедствията се чувстват най-много на местно равнище. А, топлинните вълни, а, наводненията, а, принуждават местните, общинските власти да вземат мерки, за да се предотврати катастрофа на национално или дори международно равнище. Един от проблемите, с който се сблъскваме в Южна Италия е точно това липсата на административен капацитет за градовете и регионите, да се възползват от прякото и непряко финансиране, предоставено от Европейският е, съюз за мерки. Същевременно това ще стимулира и местното инвестиране. Също така споделям и казаното от Жил за по-доброто интегриране на градовете и регионите в конвенцията на ОНЕ, за да има по-тесни връзки на различни нива и за по-активното участие на местни и регионални връзки. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, много се радвам, че обсъждаме тази тема. Цифрите говорят сами за себе си. Предприятията, градовете и другите са, те, са тези, които заедно с а, град, градовете и регионите са онези, които произвеждат повече емисии отколкото Индия. Така че аз приветствам доклада на Жил Паньо. Подхода отдолу нагоре по на различни нива на управленията ще бъде правилният подход. Виждате какво става в Съединените щати. Е, град, град, градове, университети, предпри, предприятия заявяват своята готовност да допринесат за изпълнението на Парижкото споразумение, въпреки оттеглянето на а, Белият е, дом. Така че градовете и регионите могат да допринесат за, по, за по-добро преразглеждане на междинните етапи на изпълнение на е, Парижкото споразумение, както и да допринесат за изпълнението им. Ще влезем, ще внесеме необходимите изменения в този смисъл. Комисията. От името на комисията искам да благодаря на докладчика и на депутатите за направените коментари. Ролята на градовете и регионите е голяма и в има последици в различни области. Енергийната ефективност, енергийната ефективност на сградите, транспорта и така нататък. Колкото до развиване на устойчивостта на екстремни природни явления, както на каквито сме свидетели в момента в Съединените щати – Градовете и регионите могат да играят огромна роля. Затова е необходимо да имаме една цялостна стратегия за тяхното участие. Господин Паня. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите и докладчиците в Сянка за милите думи. Става дума за доклад по собствена инициатива, т.е. има ограничени от гледна точка на броят знаци, така че ви приканвам да внесете изменения до сряда 13 септември. Бих искал в заключение да се спра на две неща. Градовете в Африка или и градовете на юг от Средиземно море ще бъдат под най-голям натиск и риск. от покачване нивото на моретата. Така че е необходимо а, да се постигне мобилизация в големите градове, в метро, метрополите, метрополиците на А. Африка, където е, най-вероятно ще има повишаване на температурата с повече от 1,5 градуса, както това е записано в е, е споразумението от Париж. Същевременно трябва да създадем едни нови економически парадигми, е, в които градовете и регионите да намерят своето място, защото те са те ще бъдат двигателите на новите политики, тези, които ще е, прилагат е, на практика е, кръговата економика, е, устойчивото селско стопанство, енергийната ефективност. Е, те ще прилагат на практика взетите на държавно лице равнище решения, за да може борбата срещу промените в климата да бъде успешна и а, тази борба от проблем да се превърне в възможност за развитие. Благодаря ви. Както казахте, крайният срок за внасене на измененията е 13 септември. И с това приключваме нашата работа, ако няма нещо друго. Следващото заседание ще се проведе в Страсбург на 11 септември в 6 часа.